Благодаря, колеги. Свобода на печата и на медиите по света. Докладчик е госпожа Шаке. И започваме с първо обсъждане на проекто доклада за свобода на печата и медиите по света. Проектът доклада в момента не, е го няма на английски, но когато са готови преводите, ще получите текста по имейл от секретарята. Срокът за внасяне на изменения е 9 април на обед. И така, веднага ще дам думата на докладчика господин Шаке. Благодаря, господин председател. Още в самото начало искам да благодаря на колегите и всички представители на гражданското общество, които вече допринесаха идеи и предложения в процеса на работата по първият вариант на доклада. Бих искал този процес да е колкото може по-открит, за да може той наистина да има да бъде полезен, особено за онези, които работят в медиите и то по някакъв най-трудни обстоятелства. Преди да ви предложа кратко резюме, въпросът е какво трябва да направим, за да се борим за свободата на медиите по света. Аз съм работила по теми, не съм посочила отделни страни, тъй като мисля, че е невъзможно всички да бъдат споменати и не трябва да се конкурираме с а, редица организации на гражданското общество, които съставят списъци и класации всяка година. В началото говоря за принципите и ролята на пресата и медиите и тяхното ключово значение за свободата на словото и правата на човека. Посочвам, че трябва да оптимизираме нашите програми е, за работата на гражданското общество, организациите на журналистите. И разбира се, ще ни вярват, когато а, е, нашия собствен дом е в ред. Е, в докладът не отделям внимание на това, което може да а, бъде подобрено в Европейския съюз. Говорим за а, другите страни. Какви са заплахите? Те са много. Много от тези заплахи все още идват от правителствата, понякога по законодателен път или злоупотреба с закони, които не са специално за пресата, но примерно закони за борба с тероризма и престъпността и така нататък, които ограничават много пъти медиите. Същевременно, редица закони в, в, в, в връзка с клеветата и други подобни ограничават също така свободата на словото и водят до цензура и автоцензура. Докладът също говори за въздействието на цифровизацията. Пейзажът, медийният пейзаж в света бързо се променя. Правителствата много често искат приватизиране на информационните и интернет услуги. Всичко това обаче, разбира се, дава и нови възможности за изрява и достъп до информацията, нови възможности за свободата на печата и на медиите. А, но и, разбира се, и нови предизвикателства, така, например, неясната граница между информация и мнение – ако разгледаме въпроса на политиката и програмите, Европейският съюз има няколко а, програми, но е необходимо по-голяма ефективност и по-голяма целенасоченост, за да имаме по- добър поглед за това, към което се стремиме и по-добри критерии. Външната служба трябва да координира своята политическа програмна а, и програмна работа. Той трябва да използва също така гъвкаво и адхок финансиране, като използва това, което вече е на място, с помощта на малки и местни организации, да не се опира само на големи и известни организации. Европейският съюз може да играе по-голяма роля в, в съседните си страни, включително в нея, които, на които предстои присъединяване или изключване на споразумения за търгов, търг, свободна търговия. Такива са, например, инструмента, Европейски инструмент за демокрация и права на човека, които трябва да, и други, които трябва да се използват гъвкаво, за да се укрепи гражданското общество, да се а, изгражда капацитет а, защото не изграждаме достатъчно подобни отношения с, с трети страни. Ние а, фактически помагаме за изграждане на възможности на място. Един от проблемите, който журналистите, печата и медиите се сблъскват в света, а, това е безнаказаността за онези, които ограничават тяхната свобода. Трябва да се борим с тази безнаказаност, като предлагаме да помагаме при разследването на престъпления срещу журналисти или пък осигуряване на средства за правна защита, когато е необходимо да се осигури такава защита на съдени журналисти, за да не могат те да бъдат съдени без да могат да се защитават. Друга роля, която Европейския съюз може да изиграе – това е да подкрепя свободата на печата и медиите в трети страни, когато става дума за избирателни системи, чрез сътрудничество с органите, избирателни комисии и други подобни, резултатите по този начин ще могат да бъдат по-ясни за местните медии и по-легитимни. Друго предложение е, че би било добре, ако службата за външна дейност прави по използва по-добре съществуващите отношения с многостранни форуми, примерно за цифровите свободи и други, като такива като и ЮНЕСКО, ОСР, и да, съвета на Европа и други. Добре е да се разработи стратегия за свобода на печата и медиите, включително и цифровите медии, за да може да се създаде а, а, да се създадат условия за по-добра защита, по-добра защита на дигиталните, на цифровите на средства за печата и медии и тяхната свобода. В никакъв случай не трябва да дублираме това, което прави гражданското общество, като съставяме списъци на страни, където липсва свобода на печата или пък където тя е достатъчно, на достатъчна висота. Смятам, че този доклад може да послужи като основа за общата ни работа, като нито за момент не забравяме онези, на които се опитваме да помогнем, които се опитваме да защитим в името на свободата на печата и медиите. Благодаря. Е, първо госпожа Ибризадич от записалите за изказване. Благодаря. Аз съм съгласна с повечето неща, които каза докладчика. Искам да поздравя, за отлично свършената работа до тук. Сигурно ще има изменения след това. Предлагам да последвам вашия съвет и аз като докладчик сянка на НП е, няма да навлизам в подробности за отделните страни, тъй като имаме множество доклади вече за съседните ни държави или пък държави, с които Европейския съюз е, има отношение. Изготвяме годишен доклад, в който имаме възможност да, е, да го направим по страни и с имена. Един такъв е, ако един такъв общ доклад започне да разглежда отделни случаи, ситуацията ще излезе извън контрол. Много съм доволна, че сме избрали такъв общ подход за разглеждане на въпросите и особено много се радвам, че за първи път въвеждаме разглеждането на цифровите медии, социалните медии. Те са някакъв нов феномен и аз съм се консултирала и с други дали трябва да ги включим в доклада за свободата на медиите, но аз смятам, че да, трябва да ги включим. Точно тези медии ни тласкат към една трудна ситуация, в която ние не сме съвсем наясно кой е журналист и кой не е. Така, например, е, как стои въпроса с хората, които пишат е, блогове. Те не са журналисти, но биха могли да бъдат третирани като журналисти от режимите, тъй като режимите ги смятат за много опасна инстанция. Мисля, че трябва да обсъдим този въпрос а, и да видим какви ще бъдат измененията и как ще изглежда текста след тези изменения. Но, как така или иначе, добре да включим и тези медии. Подкрепям общия подход към темата, подкрепям това, което каза докладчика, че трябва да избегнем всякакво конкретно споменаване на страни и случаи, защото други са местата, на които ще го направим и приветствам включването на социалните медии и цифровите медии. Толкова от мен. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Яконсари. Уважаеми господин председател, Смятам този проект доклад за много добра а, изходна точка. А, Рамката, която е зададена в тези пет точки е много добра. Засяга се въпроса за цифровите медии, но мисля, че стратегически ще бъде добре да се е, задълбочим по този въпрос. И въпросът е какви са стратегическите подходи, които имаме. Тези медии трябва да бъдат включени, когато се говори за свобода на медиите и свобода на изразяването на мнението. Европейския съюз се нуждае от стратегия в тази област. Докладчика каза, че Европейския съюз се нуждае от повече сътрудничество и по-добра координация с генерална дирекция ДЕФКОН – това е вярно, но а, означава, че те трябва да си сътрудничат и с Европейския парламент. И това някак си се разбира от само себе си. Важно е, след като Европейския съюз играе важна роля при изготвянето на подобни доклади, а, това да бъде взето предвид и при изготвянето на споразумение за асоцииране в тези а, доклади, извинете, споразумения са заложени също а, критерии и изисквания, които трябва да се спазват и в, нуждаем се и в тази област от повече а, сътрудничество с службата за външна дейност. А, Ако не са предвидени а, в тези споразумения ясни механизми за мониторинг, трябва да бъдат поставени ясни условия за свободата на медиите. Е, много би ми харесало, ако доклада бъде малко по-енергичен. На едно място пише considers. Би ми се искало по-конкретно да кажем за какво става дума. Смятам, че подобни формулировки отслабват текста, а няма нужда да го правим. Например, по отношение на финансирането и економическото управление. Госпожа Шаке прави много добри предложения. възниква въпрос и за... Поставя се и въпроса за разнообразието на медиите и концентрацията на медиите в ръцете на малко наброй собственици. Надявам се в този доклад и най-вече във връзка с стратегията да се засегне повече въпроса свързан с концентрацията на медиите, тъй като тя представлява съществен проблем. И още една тема, която засегна и докладчика в сянка на ЕНП – а именно да не се изброяват държавите, в които развитието в областта на медията е положително и отрицателно, защото е вярно, че този списък няма да може да бъде изчерпателен. Но все пак има държави, в които развитието върви драматично в посока надолу и в тези страни е застрашена свободата на медиите. Би ми се искало тези държави да бъдат споменати. Присъединявам се към това, че е важно Европейския съюз в своята външна политика решително да се застъпи за свободата на мнението. И когато го направим, то разбира се ще въжи и за нашите страни членки. Т.е. самите ние трябва да се придържаме към поставените от нас правила. През февруари е, в комисия Либе беше прият доклад по собствена инициатива, посветен на същата тази тема – свобода на пресата в Европейския съюз. Този доклад ще бъде разгледан на пленарно заседание през май. И този доклад е очевидно свързан с доклада, който разглеждаме сега. Пак повтарям, доклада представлява една чудесна изходна точка за работа. Надявам се той да успее да стане по-ясен и по-конкретно да каже в кои държави е, ситуацията особено много се е влушила. Със сигурност докладчика ще може да каже малко повече по тези въпроси. Господин Аткинс, имате думата. Um, Благодаря, господин председателю. Мисля, че същината на този доклад е много интересна. Единственото, което ме притеснява е, че има е нещо, което американците наричат да се опиташ всичко да събереш на едно място. Доклада се чете добре, всеки може да го вземе в ръка и да каже, ето това са постиженията, това олицетворява Европейския съюз. Проблемът е, че от време на време се налага да бъдем по-конкретни. Не съм сигурен, че колегите са наясно, но в Обединеното кралство в момента се развихрил един парламентарен дебат за свободата на пресата – във връзка с много събития, които станаха напоследък в средствата за информация, говорим за известни лица, политици и не политици, които са отнесли въпроса към съдилищата или са доказали, че в някои случаи медиите просто лъжат или изкривяват информацията или подвеждат. Така че това са се източници на притеснение. И полицията пуска информация в средствата за информация за известни хора или за обик... обикновени хора, което не среща одобрение сред обществото. В момента обществото оказва натиск и има доста враждебно отношение към свободата на средствата за информацията. Върховният съдия Сия Левинсон с доказателства, които са събрани от най-високо и най-низко място, всъщност е изправен пред много трудна дилема. За първи път в съвременната си история трябва да се заема с конкретни въпроси, а не с а, общи твърдения. Днес прочетох нещо в Таймс. Задава се въпроса, защо нези, които движат пресата, трябва да се радват на по-голяма свобода от всички други, в нашето ежедневие. Един уместен въпрос. Да, съгласни сме, че пресата трябва да е свободна, защото това означава и, че народа е свободен. И това е така. Но защо пресата да има повече свободи от всички други? Това е същината на писмото, което е изпратено и то е съвсем уместно. Докладчика мисля, че подхожда много интелигентно, обхваща много от тези въпроси. В първа клауза, например, тя казва, признава, че а, основно задължение а, а, на правителствата не е да спират пресата и точно това, в това обвиняват в момента средствата за информация, че правителството спъва пресата в нейната работа. Така че остават е, въпросителните относно начина по който се действа. Бих казал тук на докладчика следното. Не съм напълно убеден, че съм съгласен с преждеговорищите за това, че не говорим конкретно за определени страни. Ако този доклад е, ще има някаква тежест и той има качествата да бъде такъв, трябва да имаме едно приложение, каквото прави Amnesty International всяка година с а, изреждане на страните и свободата на пресата в тях. И бихме могли това да направим и да посочим нези страни, в които е, смятаме, че е, свободата на пресата не е на нивото, на което очакваме. Като не забравяме, че в е, Великобритания също се задават въпроси за това дали с пресата е свободна. Задавам тук риторичен въпрос, защото разбирам какви са практическите затруднения да се издаде един списък с 189 страни и да им се дадат някакви точки за свободата на пресата. И още нещо е, често се споменава в Великобритания. Тази анкета, тази проверка, която бе водена от е, съдия Левинсън, и виждам, че тук докладчика се е опитал да засегне и въпроса за цифровите медии, но те не са родени в една или друга страна. Те не се публикуват в Копенхаген или в конкретен град. Тези дигитални и цифрови медии е трудно да бъдат контролирани. И въпреки, че това, което се твърди в доклада е смислено, би трябвало ние да помислим за по-конкретните неща, как да намерим решение на проблема. Това може би е най-важният парламент, който е събрал на едно място свободните народи и тъй като имаме държави и членки, членки сред нас, които съвсем доскоро не са имали свободна преса или възможността да говорят открито, Хубаво е все пак ние да заложим стандартите. Това е чудесна отправна точка. Смятам, че отлично сте се справили. Докладчика се е справил отлично. Просто си мисля дали не можем още малко да допълним нещата с конкретика и а, да заложим стандарта, който да следват другите. Next speaker and last speaker, Mr. Landsbergis. Uh, thank you. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз, подобно на господин Аткинс, бих казал, че този доклад следва да бъде допълнен и конкретизиран. Е, ще спомена какво имам предвид. Разбира се, един документ може да бъде допълнен с е, изменения, стига докладчика да ги възприеме и да свърши след това работата. Има нещо, което е пропълнено пропуснато. Става дума за връзката между средствата за информацията и развлекателната индустрия. Може да нямаме положително отношение, но тя се опитва да се обвие в секретно, да се крие зад свободата на медиите. И трябва да направим това разграничение. Нужно е да направим това разграничение. Може би трябва по някакъв начин да бъде отразено в доклада. Е, чухме е, коментари за свободата на словото. Свободно ли е словото в действителност? Свободно ли е то от деловите интереси, които стоят зад средствата за информация? Свободни ли са журналистите? Защото те обслужват едно дружество. То си има собствени интереси. То се интересува от печалби. И се интересува от това, да не е обвързано с интереси, които водят до самоцензура, автоцензура. Би трябвало да се доразвие този въпрос, а, ако желаем да достигнем това равнище, което се стремим да постигнем. Свободите и опасностите. Кога има опасности за свободата? Напоследък сме свидетели на все повече опасности, пред които се изправя свободата. Другото нещо е политическата критика, критиката към политиците, която се инкриминира и преследва. Къде е разделителната линия между острата критика и свободното слово. Виждаме какви са законите в Русия, но всяка критика, отправена към правителството, може да бъде криминализирана. Това е крайност. В девета точка вие споменавате различните средства за пропаганда. пропаганда е твърде мека дума. Много често свободата се тълкува превратно. Когато говорим за журналисти, за журналистиката, които използват клевети и заклеймяване, за да служат на определени интереси или за унищожаване на някого. Това може да породи сериозна загриженост и би трябвало по-ясно да бъде посочено в доклада. Ако позволите, и аз искам да направя един коментар – за това, което каза господин Аткинс. Съгласен съм с идеята за списък на страни, които не отговарят на изискванията за свобода на пресата, така както разбираме това в демократичните държави. Но няма ли хора, които са квалифицирани, обективни в състояние да съставят такъв един списък. Подобен списък на такива държави би могъл да се използва като политическо средство и за пропагандни цели. Следователно трябва много предпазливо да подходим. Докладчика има думата. Uh, Благодаря. Благодаря на всички докачици, сянка и на останалите, които дадоха своите коментари. Високо оценя това, което ми казахте. С оглед на това, че а, а, има малко. Тези доклади трябва да бъдат с малък обем. Измеренията ще бъдат много важни. А, много важно ми се тори това, което казаха госпожа Якон Сари и господин Аткинс. Аз бях и докладчик за а, цифровата свобода и смятам, че има някои специфични теми, свързани с цифровизацията и медиите, но също така въпроси, които отиват отвъд свободата на медиите и те трябва да бъдат включени в този доклад. Моята цел обаче беше да не е, повтарям това, което вече е казано в един наскоро прият доклад. Със сигурност обаче колкото повече подробности успеем да включим в доклада, толкова по-добре. Що се отнася до включването на Европейския парламент, мисля, че трябва да бъдем по-конкретни и можем също така да включим нашата цел да подобрим нашата работа, да подобрим работата на нашите делегации които работят с помощта на споразумения и също така да включим и службата за външни дейност. Мисля, че това беше предложението на госпожа Якон Сари и то е добро. Също добри бяха предложенията за плурализма и концентрацията на собствеността. По отношение на предложението за конкретното споменаване на държавите, това наистина е дилема. Позволете ми да кажа, че няма нито една държава, която, в която да няма никакви проблеми. Аз съм от Холандия. Холандия е една сравнително свободна либерална държава. Свободата на мнението особено много се цени. Но въпреки всичко, журналистите са изправени пред предизвикателства. Ние също имаме проблем с е, дигитализацията. Е, следи развитието и в Обединеното кралство. От Обединеното кралство пространство черпа вдъхновението си за точка 20 където казвам, че е, някои мнени, е, някои е, медии провеждат самонаблюдение. има обаче много голяма разлика между предизвикателствата, които имаме в Европейския съюз и предизвикателства в други държави, където въпросът е на живот и смърт. Що се отнася до предизвикателствата в нашите страни членки, мисля, че изобщо не можем да ги сравняваме помежду им господин председател, защо да не, не приложим към а, доклада анекс с списък на неправителствените организации, които изготвят годишни доклади, например Репортели без граници, те изготвят годишен а, а, списък, ранг лист а, се изработва и от други е, е, организации, работещи върху свободата на паресата. И така с помощта на тези анекси бихме могли да представим балансирана гледна точка, която няма да ни постави в деликатната позиция да определяме кое е правилно и кое не и ще избегнем дебата а, върху любимите държави на някои колеги. Ще обсъдим тези въпроси с докладчицата в сянка и по отношение на това, което каза господин Ландсбергис, мисля, че това, което казахте за инструментализирането на медиите, е по-скоро имате предвид използването на общественото мнение е, и това е нещо, нещо важно. Също така подчертахте разликите между медиите и развлекателния бизнес. Понякога медиите се използват за да оправдаят поведение, което не може да бъде определено като журналистическо. Смятам, че всяка държава има своите проблеми но имаме амбиция да говорим за тези проблеми. Опитала съм се да кажа това, което вие имахте предвид с е, законодателството, е, свързано с екстремизма. Много бях доволна, слушайки вашите коментари, защото те всички бяха в дух на сътрудничество. Очаквам с нетърпение работата с докладчиците в сянка. Що се отнася до а, специфичните ви бележки относно цифровите медии, ще ви помоля да погледнете доклада а, по тази тема. Също така да погледнете другия доклад, който спомена госпожа Яконсари, изготвен от комисията Либе. Опитала съм се да не навлизам в полето, което третират тези доклади. Благодаря ви, за вашето представяне. А сега минаваме към следващата точка от нашия дневни ред. Това е ролята на Европейския съвет, Европейския съюз за насърчаване на по-широко трансатлантическо партньорство и докладчика е Франциско Хосе Милан Мон. За първи път ще обсъждаме този доклад по собствена инициатива за ролята на Европейския съюз в насърчаването на по-широко трансатлантическо партньорство. Искам да напомня на комисията, че а, решихме да се подготви този доклад, за да се решат два главни въпроса. Бъдещето на двустранните отношения между Европейския съюз и САЩ, в светлината на вторият президентски мандат на президента Обама, но също така трансатлантическото сътрудничество, което обхваща и южната част на Атлантическия океан, а също така и сътрудничеството с латиноамериканските страни. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Ще ви представя предварителната версия на доклада по собствена инициатива. Мисля, последния път, когато ви говорих по този въпрос, Казах някои неща, няма да ги повтарям. Първо, след преизбирането на президента Обама, трябва да помислим отново за наше трансатлантическо партньорство, а също така да помислим за целият регион на Атлантическият океан и партньорите ни от неговия оттатъчен брак. Тези две теми могат, може би, на пръв поглед да се разделят лесно, но в доклада това съвсем не е лесно да се направи. Сега накратко, в какво се състои доклада? Първо отношенията между Европейския съюз и САЩ. Мина известно време от преизбирането на президентата Обама, с което нямахме време да подновим нашите отношения. Има възможност, вероятно, да се сключи в светлята на президента, президента Обама, търговско споразумение, за търговско економическо партньорство. Всичко това дава възможност за вдъхване на нов живот в нашите двустранни отношения. Освен това, не трябва да гледаме на тези отношения само в билатерален, в двустранен план. Областта на конкуренцията, обществените поръчки, интелектуалната собственост, всичко това има значение за редица други страни, които могат да се включат в това партньорство и да прилагат взетите решения. Тоест не става дума за една чисто двустранна рамка. А, искаме освен това да отправим едно послание към останалия свят, че нашите отношения в никакъв случай не са в залез, так му напротив, те са амбициозни и ще стават все по-амбициозни в светлината на ролята, която ще си играем в световната економика. Работихме с а, а, комисията Инта, която е подгот, е подготвена конкретна резолюция във връзка с тези преговори. Може би вече знаете, че не се не навлизаме в количествените аспекти на въпроса. Наред с това, посочваме, че е необходима координирана дейност е, от страна на е, службата за външна дейност. Ако ние може да координираме своите усилия с е, Съединените щати, ще можем много по-лесно да решаваме проблемите си с Китая, Русия, Сирия, Афганистан и други проблемни райони. Съществува е, е, интерес в създаването на някакъв вид трансатлантически политически съвет. А, например, баронеса Аштън и е, държавния секретар Кери е, вероятно могат да се срещат, да разговарят редовно, например, всеки три месеца. Много важен е и трансатлантическият законодателен диалог. Тук влизат и въпросите за обмен на информация, правосъдието, съвместни работни групи. Четири страни членки, с тези страни членки все още САЩ изискват визи. А втората част на доклада разглежда така по-общи аспекти. Европейската комисия организира симпозиум по въпросите на киберсигурността през юли 2011 година. Там бе представено и американското правителство. Съществува и глобалната трансатлантическа общност – un esfuerzo de cooperación global, porque hay retos que son propios de ese mundo y porque hay unos intereses que deberían llevar a una mayor cooperación. Необходимо ни е сътрудничество с целият континент, не само с САЩ, но и с страните от Южна Америка. Страните от Тихоокеанския басейн и Азия, както и централноамериканските страни, имат да изиграят своята роля. Това въжи и за африкански страни, ЮАР, Нигерия, Централна и Западна Африка не трябва в никакъв случай да бъдат забравени в рамките на този диалог. Има конкретни въпроси, които се отнасят до Китай и неговото присъствие на американския континент. В миналото в тези региони обикновено присъстваха било европейски страни, било САЩ, а сега в много случаи това е Китай. Докладът ми очертава няколко области, в които е необходимо да се действа по-енергично. САЩ и Европейският съюз трябва да работят и с народите от Южна Америка, да споделят с тях своите ценности и въпроси, които имат отношение към е, човешкото достоинство, развитието на пазарната економика и така нататък. Много пъти говорим за тези неща, но не винаги те се прилагат на практика. Често разглеждаме Южна Америка като един монолит, но там различията между отделните страни и райони са големи. А, тези страни могат много да допринесат и в борбата с престъпността и с предотвратяване за предотвратяване на измененията в климата. Можем, след като преговаряме с САЩ, с това да, да започнем преговори с Канада, страни като Колумбия, Чили и други подобни. Съединените щати имат споразумения за свободна търговия с Колумбия и с Чили, пък в рамките на нафта споразумение за свободна търговия и с Канада и Мексико. Ако преговорите приключат успешно, ще се получи един, така да се каже, триъгълник на преговори, на тристранни преговори между тези страни САЩ и нас. Нещо, което ще има, ще даде добавена стоеност. Разбира се, съществуват организации, такива като Тихоокеанският алианс и други. И това са организации, в които и САЩ и Европа трябва да се опитат да установят връзки с тях е, да участват в тях доколкото могат. И САЩ и Европа Например, ще участват на срещата на най-високо равнище на латиноамериканските страни в Панама. Можем да продължим, разбира се, да продължим да разменяме мнения, да разменяме мисли за развоя на нашите отношения с латиноамериканските страни. От друга страна на Атлантическия океан нещата са подобни. Става дума за Африка. Африка се изправена пред подобни глобални проблеми. Сигурност, сигурност, трафик на наркотици, кокаин, който пристига от Латинска Америка. А, част от тези, този кокаин отиват за Мексико и САЩ, а други отиват в, в Западна Африка. Така че става дума за едно четиристранно сътрудничество, особено когато става дума за а, трафиката на наркотици, пък и на оръжие. Това очевидно е област, в която четирите заинтересовани страни трябва да водят разговори. Това се отнася и до борбата с пиратството. Тук е, трябва да се спомене економическата общност на Централно-Африканските страни. Страните по брега на Индийският океан и така нататък. Тоест, има много въпроси, които си струва да бъдат обсъдени в рамките на развитието на нашите отношения. Въпросите са трудни и сложни, но за да приключа, господин председател, много от въпросите, за които става, за средите, за които става дума, като че ли е, не са обект на особено внимание от наша страна. Мисля, че би било полза е, за всички, ако а, е, сътрудничим и работим заедно от всички страни на Атлантическия океан. Благодаря. Сала Франка. Благодаря. Мадам Нец, vous désirez интервенир? Госпожо Нец, искате ли думата? Господин председател и скъпи колеги, благодаря на колегата Ранка най-напред. Благодаря на господин Милан Мон за доклада, който е изчерпателен толкова е изчерпателен, че се опитва да отрази всички възможни аспекти на международните отношения, е трудно човек да се спре на нещо. Затова предлагам да се опитаме да изберем само някои области, върху които да се съсредоточим. Може би едно от най-големите предизвикателства и най-голяма трудност ще бъдат преговорите по споразуменията за търговия с ЕСЕ и САЩ. Ако двете страни се договорят по генералните цели, разработването на подробностите ще крие много предизвикателства по ред причини. Затова аз мятам, че би било хубаво да се съсредоточим върху тези неща, не бива да сключваме споразумение на всяка цена, но е яв... важно да има разграничение между приоритетите и кои са заинтересованите страни. Очевидно, че има колеги с огромен интерес към селското стопанство и техните отношения тяхното отношение към а, връзките и взаимоотношенията в сълското стопанство могат да са от друго естество. Могат да искат да се наблегне повече на а, цифровите технологии. Също така един, една нова среща на високо равнище между ЕСЕ и САЩ би могла да се използва да призовем държавите членки да избегнат грешките от миналото като например прекалено много представители на Европа да искат да се изкажат. И по тази причина американската страна се налага да изслушва многословни и не винаги смислени речи, което ги притеснява и за тях е много трудно да разберат какво се случва всъщност. В наш интерес е да се постараем да избегнем такива случки в бъдеще. Знам, че няма да е лесно. Освен това си спомням, че при предишни доклади, миналата или по-миналата година, имаше няколко делегации на Европейския парламент, които посетиха Американския конгрес в срок от няколко месеца и това беше прекомерно. След което се оказа много трудно да се срещнем с американската страна. Ако те трябваше да се срещат с всяка отделна делегация от Европейския парламент, което минава през Конгреса, те най-вероятно нямаше да могат нищо друго да вършат. Така че много работа има да свършим, за да могат тези отношения да станат ефективни. Аз призовавам колегите и всички да се опитат да постигнат нещо. Няма да е лесно и за това трябва да положим големи усилия и призовавам всички ви да се съсредоточите върху постигането на напредък и започване на преговорите за споразумение за свободна търговия, защото там има много предизвикателства. Благодаря. Thank you, Chair. Uh, I also want... Благодаря. Аз също искам да благодаря на колегата Милан Мон за работата, която върши. Подхода наистина е всеобхватен. Признавам си, че му симпатизирам, защото поне от време на време ни се получава да мислим малко извън рамката на ежедневната ни работа. Също така подкрепям това, което каза госпожа Нейц, а именно, че трябва да се съсредоточим върху приоритетните теми. Имам цял списък с предложения, които бихме искали да внесем като изменение към вашия доклад. Може би някои от тях са очаквани от вас като изменения на зелените, но сега ще се спра на три теми, в допълнение на темата за търговията и инвестициите, три теми, върху които според мен трябва да се съсредоточим. Първата тема е за климата. Президент Обама в своята реч при в длъжност и в редица други свои речи каза, че ще използва втория си мандат, за да предприеме практически стъпки в тази посока. И следователно ние не бива да се колебаем да а, а, посочим, на, да обърнем внимание на американците на това, което те самите са заявили и да поемем водещата роля. Второ, а, бих приветствал един по-силен се едни по-силни думи по отношение на Близкия изток. От моя гледна точка, Близкия изток трябва да бъде по- силен приоритет и трябва това ясно да лечи от текста. Трето, бих искал да поставим по-силен акцент върху разоръжаването и сигурността. Не бива да се ограничаваме само с това да описваме предизвикателствата, но да използваме възможността да очертаем какви са възможностите, които стоят пред нас. Трудно е да се предложи някаква нова институция, орган, някаква нова структура да се създаде, но но ако възприемаме засиленото сътрудничество като нещо сериозно, към което се стремим, ще се сблъскаме с проблема за демократичната легитимност на трансатлантическите отношения. Е, защото ако вземем е, за пример преговорите за ТИТИП, ще видим, че е важно кой орган е, ще бъде онзи, който ще, ще внася изменения в това споразумение и изменения, които ще се наложат с течение на времето. Така процедираме, например, в областта на вътрешния пазар. Това е контекста, в който бих искала аз да обсъждам вашите идеи. Благодаря. Господин Салафранка, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика Мила Мон за проекто доклада за ролята на Европейския съюз е, за насърчаване на по-широко трансатлантическо партньорство. Господин Милан Мон познава много добре темата. Той от години работи по тази тема и винаги доказва своята компетентност. Господин Бютиконфър също засегна това, което исках да спомена и аз – Господин Бютикофър е отличен представител на групата на зелените. Той не е единствения. Доклада а, е съвсем а, навременен и идва в подходящия момент, защото всички анализи, проучвания показват, а, че до 2035 ще се измести части а, економическия център на света да, в посока от Атлантическия към Тихи океан. Това означава, че а, света много се е променил и Съединените щати вече не са единствената економическа суперсила и света вече не се ръководи от Г8. Състава на Г20 ясно показва, че трябва да се води диалог в който Европейския съюз и Съединените е, щати е, трябва да играят важна роля. Е, Европейския съюз и Съединените щати в сигурност са две действащи лица, без които не може. Доклада обхваща два важни аспекта. Първо, конкретни предложения. Господин Бютикофър направи много интересно конкретно предложение. А, аз също исках да направя подобно предложение. Сега ще взема неговата мисъл и ще я доразвия. Президента на Съединените щати предлага срещане на върха между Съединените щати и Европейския съюз, форум, на който да се третират въпроси от двустранен интерес. Господин Бетикофер засегна въпроса с легитимността в рамките на този проект. Господин Бютикофър Имаме е, различни форуми, Европейски съюз, е, АКП, Евронест, Европа Латинска Америка, и форум с представителите на страните от източното партньорство. Ако искаме да изработим някакъв смислен политически дневен ред, трябва да учредим подобен форум и за между Европейския парламент и съответния орган Съединените щати. Присъединявам се към това, което предложи господин Бетикофер. Има още едно друго измерение. На фона на споразумението, което Европейския съюз се сключил с страните от Латинска Америка, трябва да имаме предвид и е, споразумението, което Европейския съюз сключва с Мексико и с Канада. И според мен трябва да се види дали можем да очертаем рамката на едно по-широко трансатлантическо партньорство в тази посока. Господин Милан Мон, мислите ли наистина, че можем да си представим тристранна среща на върха. Според мен момента е твърде ранен, но в е, средносрочен план бихме могли да мислим за такава една инициатива. Може би в рамките на общото събрание на ОНЕ може да се обсъди този въпрос или пък на двустранни заседания. Глобалният дневен ред е, в момента е пълен с теми, които са подходящи за обсъждане на такава тристранна среща. Искам да благодаря на господин Милан Мон е, за неговия е, доклад, за конкретните инициативи, които предлага и за широката перспектива, която те показва. Има интересни неща, които каза американския парламент. Господин е, президент, извинете, господин Бютекофър каза, че ситуацията в Близки изток също е важна и се е променил. В момента президент Обама из, изнесе важна реч в Кайро. В Израел има ново правителство. Имаме ново развитие в арабските страни, като следство от арабската пролет. Това са все важни елементи, които могат да ни отведат до конкретни мерки в смисъл на това, което предлага председател. Искам да ви напомня, че 27 март на обед е срокът за внасяне на изменения. И накрая господин Ласбергис, имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя господин Милан Мон за неговият нов, разширен поглед и разширяване на понятието трансатлантически. Защото той за първи път а, а, въвежда новото, свежо, непознато сега понятие за евроатлантическия триъгълник. Разбира се, най-важни и преди всичко са а, отношенията и партньорството между Европейският съюз и САЩ. И той очертава конкретните задачи на Европейския съюз в тази светлина. Но той споменава и така споменатия триъгълник, по който трябва да протекат трансатлантическите връзки между а, а, майка Европа от една страна и две по-млади Пет пъти по-млади, но енергични дъщери. Това са двете Америки, Северна и Южна. Ако може всичко това да има за резултат истинско сътрудничество и общи позиции в света, това ще бъде голяма сила. Ще бъде добре за нашата цивилизация. Така че това, всичко това ме радва. Тук става дума за тесни връзки, може да се подчертае и общото историческо и културно наследство, например. А, може още по-голямо ударение да се постави върху всичко това а, и на новото понятие, за което става дума. Благодаря. Имате думата за отговор. Благодаря. ще започна. La relación transatlántica, la relación... Ще започна с госпожа Нейц. А, а, наистина, кога става дума за трансатлантическо партньорство, въпросът е много широк, трябва да имаме приоритети. А опитала съм се да направя това, но опитала съм се да дам една по-широка перспектива за едно по-широк, по-разширено трансатлантическо сътрудничество. Но ако вземем отношенията между а, двата северни брага на Атлантическия океан, особено важни са преговорите по отношение на търговията. присъствах на заседание на комисията ИНТЕ, имаше представители на редица други комисии. И ИНТЕ, ИНТЕ е водеща комисия по този въпрос. Приехме резолюция, за, която беше приета в пленарна зала през октомври миналата година и съгласно а, правилника на Европейският парламент, разбира се, аз мога да се спре преди всичко на економическите и търговски отношения, а, но особено важно е да се укрепи оста Вашингтон-Брюксел. И затова посочвам в доклада, че това трябва да бъде един от най-важните въпроси в дневния ред на следващата среща между двете страни. Не мога да кажа нещо повече по този въпрос, колкото до срещата на най-високо равнище. Тези срещи са ежегодни. Има малко по-положително отношение към тях от вас. Те вече не са нещо извънредно, те са нещо редовно. Миналата година не се състоя подобна среща поради изборите. О, те са все по-привлекателни, особено за САЩ. Но в 2009 година, когато Обама беше в Прага, там се състоя една среща на върха по стария формат с участие на 27 държавни и правителствени ръководители. Не беше особено полезна тази среща, 27 различни страни бяха представени, но след влизането на, в сила на Лисабонския договор и новите правомощия на Европейският парламент, след като имаме вече президента Дван Ромпой като председател, председател на Европейският съвет, нещата вече тръгнаха по-лесно и мисля, че сега срещите на най-високо равнище ще бъдат по-плодотворни, пък и по интересни, отколкото онези, които се провеждаха преди влизането в сила на Лисабонския договор. Очевидно, аз не мога да, в моя доклад да направя нещо, което е да замести докладът на Инте. Три кратки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 El segundo tema, más stronger language in the Middle East. Трябва да се стремим да не постигнем нещо, но при сегашните обстоятелства това ще бъде трудничко. Друг въпрос е процес, мирният процес в Близкият изток. Трябва да се опитваме да потикнем евро... на американското правителство да обърне по-голямо внимание и да постави на по-високо сред приоритетите си този въпрос за Близкия изток. Колкото до разоръжаването, мисля, че президентът Обама му се иска да направи нещо по този въпрос. А, става дума само за ядреното разоръжаване на САЩ и Русия, и, а но също така и за леко стрелковото оръжие. А, колкото до институционните въпроси, не разглеждам това от чисто вътрешна гледна точка. Въпросът е как гледа на това външния свят. И вие пък и господин Салафранка споменаха институционните последици на споразуменията за свободна търговия. Те имат подобни институционни последици. Е, необходим е съвместен комитет, който да следи развоя на нещата и да оценява въздействието на подобни големи споразумения за свободна търговия. Трябва да има механизми за, арбитра... за арбитраж а, и за наблюдение. Но не това имах аз предвид. Аз имах предвид някакъв трансатлантически политически съвет, в който да участват уния, които отговарят за търговските отношения и прилагането на търговското споразумение – Очевидно, необходимо е и тук да, някой да поеме водещата роля. Един подобен съвет може да играе координираща роля. Не само между страните, но и по отношение на останалия свят. Необходими са ни механизми за наблюдение. И това, тук съм съгласен с господин Салафранка. Хиляди благодарности, господин Салафранка, за любезните ви думи. Не знам доколко са заслужени, но благодаря от сърце. А сега... А, а, как а, виждам бъдещето на това тези тристранни отношения, за които стана дума. Е, заседанието е, е, ще бъде председателствено от Куба, след това председателството ще бъде поето от Чили. Не знам, че дали тези а, тристранни отношения са на дневния ред на кубийското председателство. А, поне за сега, може би в по-дългосрочен план и това ще стане. Както казах, това е въпрос, който не, е, не седи в, в международният дневен ред на тези въпроси. Има и други проблеми. Петрола, Атлантическия бряг на Африка, Бразилия и други части на света. Но никой от тези политически, економически субекти не мисли за глобален атлантически дневен ред. А ще трябва да помислим за организации, които биха могли да изградят ролята на катализатори като стимулират този процес. Съществуват въпросите на сигурността и за Европа, и за САЩ, трафика на наркотици. И, и може би въпросният триъгълник ще се очертае и без а, големи усилия от, нашата страна, от наша страна. Е, трябва да продължим работа, без да очакваме прекалено много, но не трябва и да се отказваме. Трябва да насърчаваме правителствата и всички, които, се, които мислят, е, мозъчни тръстове и други, е, за глобалните трансатлантически отношения. Мисля, че Европейският парламент с право се опитва да поддържа интересът към, този, към тази тема. И комисията също така с право а, определи този въпрос като приоритетен за 2011 година. Благодаря на всичките участ... всички участвали и съм а, с радост ще участвам в по-нататъчно обсъждане на този въпрос. Сега следващата точка. Отчет на Милан Кабрнох относно мисията за наблюдение на изборите в Армения 16-19 феврари 2013. Искам да напомня, че на 18 феврали там се проведоха президентски избори и е, президентът бе преизбран е, на първия кръг. Членовете на мисията за наблюдение заявиха на пресконференцията, че изборите са се характеризирали с общо взето с е, зачитане на основните права. Мисията за наблюдение също така посочи, че има и някои поводи за загриженост и макар и изборите да са протекли в спокойна обстановка, имало и намеса в процеса чрез представители на президента. Рафи Обанесян На 2 март беше издаден а, междинен доклад, в който се очертаха поводи за загриженост в, след, в периода, след, след изборния период. Сега давам думата на Милан Запранох, председател на мисията за наблюдение на изборите в Ермения, за да представи резултатите от тейната работа. Благодаря. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз се казвам Сабърнох, но вашето произношение е бе сред най-добрите. Скъпи колеги, имах честа да водя делегацията от наблюдатели на Европейския парламент по време на президентските избори в Армения на 18 февруари. Европейският парламент и неговата делегация се състояше от господин Йоаким Целер, госпожа Басеско, Ева Жули и господин Чарницки. Искам да благодаря на всички тях за чудесното сътрудничество по време на мисията. Моят доклад днес ще се спре на два въпроса. Президентските избори в Армения – и международното сътрудничество в рамките на мисията на международните наблюдатели. Що се отнася до предишните президентски избори в Армения, трябва да припомня, че тези избори бяха разглеждани като една проверка за демократичните изяви на тази страна. В резолюция от април 2012 година по преговорите на споразумението за асоцииране на Армения, изборите се смятат за свободни, нужна, с нужната прозрачност, съобразно европейските стандарти. Това е от особено значение за развитието на отношенията между ЕСЕ и Армения. Второто нещо, на което ще се спра днес, е сътрудничеството в рамките на Международната мисия от наблюдатели. Тази мисия на международните наблюдатели дава гаранции, че международната общност ще говори с един глас по отношение на наблюдението на изборите. Обикновено парламентарната асамблея на съвета на Европа и на ОСЕ, а в някои случаи на НАТО, се включват в тези мисии на международни наблюдатели. В Армения парламентарната асамблея на ОСЕ реши да не участва в мисията на международните наблюдатели, като по този начин потвърди решението на парламентарната асамблея, на бюрото на парламентарната асамблея на ОСЕ, взето в Дъблин през декември 2012 година, да приеме, че договора с ОСЕ и службата за правата на човека вече за невалидно. Няколко думи за президентските избори, какви са заключенията и възможностите за последващ контрол в Армения. Предварителните заключения на мисията на международните наблюдатели е, че изборите са ръководени добре, уважавани са основните свободи, тези, които а, са били кандидати, са могли да участват без пречки. Държавната телевизия и радио са предоставили а, балансирано отразяване и достъп до тях. По време на предизборната кампания, наличието на различни ресурси не отговаря на документа от Копенхаген, но се това е един от международните стандарти, който трябва да се спазва по време на избори. Съжалявам, че нямаше действителна конкуренция поради решението на три от основните партии, партии да не участват в тези избори. След като бяха публикувани официалните резултати, по силата на които президента Саркисян бе избран още на първия а, кръг от изборите, Мисията на международните наблюдатели излезе с междинен доклад, в който бяха посочени а, притеснения относно значителния брой избирателни секции и обвързането на участвалите в изборите и подадените за действащия президент гласове. Рафил Фанесян, кандидата, който загуби, успори из тези избори. На 14 март съда отхвърли неговата жалба и съответно потвърди окончателен резултат от изборите. В своето слово по време на пресконференцията на мисията на международните наблюдатели, аз подчертах колко важно е а, и колко голямо значение отдава парламента на тези мисии. Ние приветствахме добрата воля, показана от властите, а, и след последните парламентарни избори се надяваме да бъдат приложени препоръките, която службата за правата на човека ще издаде и процеса на изборите да бъде много по-отворен за достъп на цялото общество призова Комисията по външни работи и Комисията за сътрудничество с Армения внимателно да следи изпълнението на препоръките, съдържащи се в доклада и отговорите, които са предоставили арменските власти. Както казах в реща си след изборите, много е важно арменските власти да постигнат конкретни резултати, що се отнася до социалните, демократичните, економическите реформи, за да се пристъпи към подписване на споразумението за асоцииране и за изчистване на избирателния процес в бъдеще. Господин председател, ще приключа като споделя дълбоката си загриженост свързана с позицията на Парламентарната асамблея на ОСЕ, намирам тази позиция за вредна и притеснителна. Бюрото на парламентарната асамблея на ОСЕ всъщност ограничава способността на международната общност да говори в един глас. Напрежението между Парламентарната асамблея на ОСЕ и Службата за правата на човека трябва да се разглежда на фона на дългосрочните а, отношения Беларус, Казахстан, Русия, Таджикистан, Узбекистан – а, с това действие ще бъде накърнена способността за изпращане на мисии. Службата за правата на човека многократно се е обръщала към ОССЕ да се а, подсили независимостта на тази служба, да се укрепи способността и да бъде водеща институция на ОСЕ, която изпраща мисии на наблюдателите по време на избори. Позицията на бюрото на Парламентарната асамблея на ОСЕ застрашава международното сътрудничество на европейско равнище и Европейският парламент винаги е стоял за тази кауза, като набляга на важността на върховенството на закона и демокрацията. Групата, чието председател е господин Брок на 26 март ще проведе среща ще има размяна на мнения с ОСЕ за мисиите за наблюдатели. Едвард Макмилан Скот ще води делегацията и много се надявам, че комисията АФЕД а, и Генералната дирекция ще намерят възможност да а, стигнат до някакво решение при създалото се положение. Благодаря много, колеги, казва председателя. Не виждам никой да се е записал за изказване. И така, следващата точка е отчет. Преди това ви благодаря за това, което казахте. Следващата точка е отчет от страна на господин Кшиштоф Лисек и Алоис Петерле за а, мисията за изборите в Кения, осъществена между 2 и 6 март 2013. За мен е удоволствие, че и господин Лисек, който бе ръководител на мисията на Европейския парламент, че и господин Петърле, който беше главен наблюдател на мисията наблюдатели на ЕСЕ. Изборите са проведени на 4 март, понеделник – и за сега резултатите са, че всичко е протекло мирно което е едно облегчение. След тъжните събития от 2007 година. Господин Кенята спечели с минимална преднина. Предприяти са съдебни стъпки за оспорване на този резултат. Господин Кенията и господин Рото междувременно имат и присъда, издадена от Международния съд, така че бих искал сега да дам думата на делегатите да кажат какво е тяхното мнение. Е, пане Przewodniczący, е, господин председател. Мисля, че факта, че се срещаме тук с господин Петърле е, е, е потвърждение на факта, че е, тези мисии за наблюдение от страна на Европейския съюз е, се превеждат в дух на сътрудничество. Сътрудничеството ни с господин Петърле беше отлично и за това аз искам най-сърдечно да му благодаря, защото ние работихме чудесно. Нашата мисия беше много кратка а, така че мога да говоря по-подробно за последния ден на, на предизборната а, кампания. Имахме няколко важни срещи с администрацията, която отговаряше за изборите и с представителите на някои политически партии. Освен това с а, дипломатите на Европейския съюз и представителите на Европейския съюз. Успях да говоря с тях два пъти така че нашата делегация, която се състоеше от 7 депутати от 6 е, държави и 7 политически групи, успя да свърши своята работа. Въпреки, че нашата мисия беше кратка, ние бяхме малка група, успяхме добре да ставим Европейския парламент и неговите политически групи. Както вече казах, това беше кратка мисия за кратък период от време. От господин Петърле получихме цялата важна информация в началото. Имахме множество срещи с представители на Кения, с посланиците на почти всички страни членки на Европейския съюз. Всички страни членки имат свое посолство в Кения. 17 общо. Inni też mieli na niektóre sprawy różne. Видяхме, че посланиците на страните членки на Европейския съюз имаха различни мнения по е, някои въпроси. Освен това успяхме да се срещнем с някои кандидати, дори и с един от кандидатите за президент. И понеже мисията беше кратка, не успяхме да се срещнем с основните кандидати и се надявам господин Петър Ле да успее да ви даде малко повече информация по този въпрос. Срещнахме се, както казах, с онези, които отговаряха за организацията на изборите и политическите а, а, партии а, на сами, в самия ден на изборите ние се разделихме на три, за да можем да наблюдаваме изборите и работихме в столицата, в Найроби, в Найваша, в северната част а, на Кения един селски район. Наблюденията ни в изборния ден са описани в нашия доклад и нашето становище, което вече ви изпратихме наблюденията ни са подобни на тези, които е направил господин Петърле. Е, е, аз ще разкажа с това, което ние видяхме е, в изборния ден. На местата, където бяхме, изборите бяха добре организирани и всички членове на нашата делегация подчертаха високата степен на професионализъм и добрата подготовка на избирателните комисии комисии. Административните служители бяха добре подготвени, те ни оказаха подкрепа и от наша страна ние не можем да изкажем никакви резерви. В това се отнася и за останалите наблюдатели. Вие, господин председател, Споменахте последните избори където имаше някои неприятни събития, но до, когато ние наблюдавахме изборите, имаше само а, няколко происшествия в Момбаса, където а, няколко души бяха а, убити, няколко души, които работеха за избирателната администрация, някои представители на Червения кръст и полицията лица. И това обаче беше инцидент, който нямаше за цел да провали изборите, беше организиран от сепаратистка група, която а, е, иска да отдели една част а, е, от а, е, Кения а, и те бяха избрали деня на изборите, за да поставят своите искания. Инцидентът беше драматичен и с трагичен изход, но той имаше местен характер. В останата част на страната, например в Нероби или на другите места, където ние извършихме нашите наблюдения, изборите преминаха а, мирно. За изненада, за наша изненада и за изненада на а, кенийците участието в изборите беше масово. А, може би имате опит с други мисии за наблюдение на изборите, например в... Е, и моя опит в Полша показват нещо съвсем различно, но в Кения хората се радяха на опашки пред избирателните секции от 3-4 часа сутринта. Така че може да се каже, че участието в изборите беше масово. Хората чакаха мирно и тихо в продължение на много часове. На някои опашки имаше около хиляда души, чакащи да гласуват. И въпреки дребните проблеми, изборите като цяло преминаха добре и мирно в изборния ден. Друго наблюдение, което направихме и то се споделя от други наблюдатели, други делегации, е а, провала на системата за електронна идентификация, която се използваше в деня на изборите. Тази система не работеше добре навсякъде, където беше инсталирана. На някои места тя спря да работи за известно време по прозични причини, например, защото батерията а, се беше изтощила, нямаше електричество. Така че това бяха тези малки затруднения в а, работата, по-скоро техническо естество. Както казах, и на пресконференцията някои страни от Европейския съюз изобщо няма такава електронна система за идентификация или поне не такава напредничава самото гласуване премина сравнително бързо, където не работеше системата за електронна идентификация. Идентификацията ставаше традиционно с отбелязване в списък на някои желащи да гласуват се взимаш отпечатък, пръстов отпечатък. Едно важно нещо, което искам да подчертая, е свързано с срещите, които имахме преди е, изборния ден. Е, господин Канята беше единия кандидат и ние пожелахме да се срещнем с него, но за съжаление той отказа да се срещне с нашата делегация. успяхме да се срещнем с друг, друг едно важно лице, който водеше избирателната кампания на друг кандидат. И той заяви, че неговия политически лагер ще се съобрази с резултатите от изборите и с решението, което ще вземе съда е, днес в пресата има поместени материали по този въпрос е, и разбираме, че процеса не е завършил. Е, избирателната комисия обяви резултатите 50% за господин Кенята. Искам обаче да ви припомня, че резултата беше успорен и сега ние чакаме решението на съда. Мисля, че това решение се очаква след около седмица. Не знам дали господин Петърле има някаква по-актуална информация. Това е информацията, с която във всеки случай ние разполагаме. Това е всичко, което аз имам да кажа. Ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Господин ли им разполага с повече подробности, защото... Благодаря, господин председател. Благодаря на водача на парламентарната мисия, господин Лисик. Господин Лисек не само свърши работата си много компетентно, но той има и много добра памет, което е отлично качество. Той представя един много пълен доклад, но аз бих искал да добавя следното, господин председател. Както бе споменато, преди 5 години изборите в тази страна бяха различни около 1500 души бяха избити, около 500 хиляди вътрешно разселени и хиляди от тях все още не са се върнали по домовете си. Е, мисията, Европейската мисия за наблюдение на изборите тогава подготви доклад, е, който е, бе взет предвид, когато се беше променена Конституцията и избирателния закон. Така че от конституционна гледна точка Кения този път беше по-добре подготвена за провеждане на избори. Избирателният кодекс, избирателният закон, Конституцията беше променена, беше създадена независима избирателна комисия, беше проведена реформа в съдебната система, бяха взети и други мерки – и трябва да се каже, че бяха проведени 6 избора президентски, местни за губернатори, регионални избори. И това всичко бе направено наведнъж. Трудна задача. Трудна както за избирателите, така и за избирателната комисия, но всичко бе направено както трябва. Имаше някои технически проблеми, но тези е, дълги избори бяха проведени професионално, въпреки е, масовото участие на населението. Е, резултатите вече ви бяха представени. Но малката разлика между победители и загубили е 0,7%, изглежда малка, но няколко стотин хиляди гласа разделят господин Кенята от господин Одинга. А както беше вече казано, в събота е внесена жалба от страна на загубилата страна. В рамките на две седмици съда трябва да се произнесе а, по обжалването на резултата, но тъжителят страната тъжител а, иска а, изборите да бъдат обявени за недействителни. Все още чакаме решението на съда. Междувременно, с радост виждаме, че събитията се развиват без насилие и всички изразяват своите мнения по мирен начин. Мнозина очакваха нещата да бъдат по-различни и е, много от е, онези, които бяха в Найроби, напуснаха града и напуснаха Кения поради страх от насилие, но Кения показа висока степен на зрелост. И надявам се, че тази зрелост ще се прояви в решението на съда което очакваме. Трябва да кажа, че мисията за наблюдение не бе особено романтична, ако мога така да се изразя. Е, имахме 65 е, е, наблюдатели. Понякога имаше съмнение в нашата обективност, често трябваше да обясняваме на населението, кои сме и какво правим. Но мисля, че доказахме на всички, че сме независими и обективни. Но често възникваше и следният въпрос. Той беше повдигнат и на пресконференцията. А той бе какво мислите за това, че двамата кандидати са призовани да се явят пред Международния наказателен съд. Ние, а, на нас не ни е даден мандат да изразяваме каквито и да е политически предпочитания. Но ако този въпрос а, стане част от политическият процес, а, ще трябва да се занимаем с това, но в, в момента той а, не е част от изборния процес. И както господин Лисък каза, някои страни членки имат по-различно становище по този въпрос. Трябва да кажа, че изборите предизвикаха значителен интерес и едва ли някога съм виждал такъв голям брой международни наблюдатели. Африканският съюз направи така храбър опит да координира работата на всички тези наблюдатели. Тяхната дейност бе координирана и а, това гарантира добрите резултати. Срещнахме се с много от кандидатите, включително и представителите на коалицията, водена от господин Кенията. Срещнахме се и с господин Руто, който е втори след него в е, е, листата. Следихме целият е, процес, стъпка по стъпка и възоснова на това взехме окончателното решение за прозрачността и справедливостта, честността на изборите. Но докато не научим решението на съда, няма да може да излезем с окончателно решение. Това е всичко, което мога да кажа по въпроса за сега. Разбира се, има редица интересни подробности. И въпреки, че мнозина изразяват съмнения относно изборите, трябва да кажа, че ние бяхме прияти добре. Много пъти от нас се очакваше да се намесваме. Но разбира се, това не бе наша работа и трябваше да отказваме и да насочваме тези искания към компетентните органи. За да приключа, ще кажа, че научих много за Кения по време на престоя си там и че това е страна, която може да бъде важен партньор на Европейския съюз. Вече знаем какво представляват едни избори там. Също така, трябва да кажа, че а, всички там и представителите на Съединените страни ясно показаха и заявиха, че искат изборите да преминат а, мирно. Благодаря. Благодаря за а, тази информация. има ли някой, който да иска думата по този въпрос. А, господин Гереро, имате думата. Исках само да кажа следното. Мисля, че сме били представени добре в Кения. И а, нашата делегация и нейният ръководител а, обективно изразява това, което ние видяхме там. Очакваме решението на съда. Надяваме се а, всичко да приключи мирно и без някакво насилие. Председателят, след този дълъг ден, благодаря на всички за вашето внимание и търпение.